парламента да работят заедно по тази стратегия. Благодаря ви. Сряда в 12.30 ще се гласува текста по резолюцията, дебата по която току-що приключи. Сега ще пристъпим към доклада на господин Кох и госпожа Сеналова, нова услуга за гражданите за спешни повиквания на номер 112. Всеки от двамата докладчици ще има думата за 4 минути. Господин Кох, госпожо председател, десетки хиляди е, хора е, биха могли да са живи днес или да са без е, тежки увреждания, ако на време им беше предоставена медицинска помощ след пътно-транспортно происшествие. Така започваме дискусията по една изключително важна тема за това как да предотвратим или как да намалим последствията от пътно-транспортните происшествия. Затова се предлага въвеждането на една нова услуга за гражданите за спешни повиквания на номер 112 а именно въвеждане на една автоматична система, която е вградена в автомобилите, и е, която автоматично подава сигнали към е, центровете за предоставяне на пътна помощ и медицинска помощ в държавите членки. Е, в случаите, в които няма происшествия, е, системата, вградената система е, не действа, т.е. тя е съобразена с принципите за защита на данните, но в момента, в който се случи, за съжаление, е, пътно-транспортно происшествие, тя се задейства и сигнализира е, за из... случилото се е, происшествие. Така че може да се установи местоположението, посоката на движение на автомобила и състоянието на пътниците в него това е, изисква естествено е, съответното оборудване и съответното е, модернизиране на центровете за приемане на спешни повиквания. номерът 112 би трябвало да действа, да е на разположение на всички граждани безплатно и времено да е свързан и с трети страни. Е, по-късно е, е, биха могли да се включат и други интелигентни транспортни служби и дейности, които да допринесат за едно по-бързо справяне с тежката ситуация след пътно-транспортно происшествие. гражданите на основата на а, достатъчно информация биха могли да използват и услугите, които се предоставят от а, частни а, фирми, извършващи а, подобни а, дейности, но естествено това ще бъде с, а, свързано с по-високи разходи за тях Нашите изследвания и проучвания на общественото мнение показват, че гражданите е, смятат, че една такава система е много полезна. Е, Отчасти в някои държави членки тя вече се практикува и затова ние препоръчваме, колкото е възможно по-бързо, тя да бъде въведена. Госпожа Сенаова има думата сега. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, госпожи и господа. Ние провеждахме вече многократно оживени дискусии е, по тази тема. Още през 70-те години се започва с тестването на системата и с е, е, обсъждането на различни възможности за една по-голяма безопасност, за по-голяма сигурност по пътищата. И така стигаме е, през десетилетията до е, автоматичната вградена система ECOL, която автоматично се задейства и е, предизвиква едно спешно повикване на номер 112. Така че спасителните служби получават точна информация за местоположението на автомобила или посоката на движението му няма пречки в това отношение. Е, има е, междувременно е, няколко хиляди подобни системи, които са вградени в автомобилите и резултатът от тяхното прилагане е много добър. Въпросът обаче е кога ще можем да въведем системата ECOL за всички нови типови автомобили. Практиката показва, че доброволният принцип при въвеждането на системата не води до добър резултат. Само 0,5% от скъпите луксозни автомобили са оборудвани с една такава е, система кол. По отношение на това, че е, очевидно само с призиви и е, е, убеждение няма да постигнем желания резултат. Е, комисията се призовава да е, предприеме съответните действия, за да превърнем автоматичната вградена система ИКОЛ в задължение за всички нови автомобили. Междувременно е, бяха предизвикани е, подобни е, промени в областта на електронните съобщения, на СМС-ите, на трансграничните телефонни обаждания. Комисията познава много добре пътя и би трябвало да го следва и в този случай. Надяваме се, че е, мнението на депутатите в е, ресорните комисии на Европейския парламент ще бъде последвано от конкретни действия от страна на комисията. Доброволният принцип е, не води до желания резултат. След 2015 година гражданите би трябвало да могат да използват номера за спешни повиквания и за случаите на пътно-транспортни происшествия и също времено трябва да има въведено законово задължение за монтирането на подобни вградени системи в новите типове автомобили. Благодаря много на докладчиците в Сянка, на моя съдокладчик и много се надявам, че докладът ще бъде подкрепен от колегите. Председателят. Преминаваме към спонтанните изказвания. Няма да мога да дам думата на всички, но ще дам първо думата на госпожа Ройтова, тъй като много са се записали. Кашка вим, че в мезних ситуациях разходуи втежини. Благодаря, господин председател. В сериозни ситуации е, много е záchranného systému на целé území Европа. Поради тази причина искаме да се интегрира тази е, система на цялата територия на Европейския съюз. Това е една система, която ще ни даде възможност да действаме много бързо, е, но ще даде също така възможност е, да избегнем задръствания, както и верижни катастрофи. Има автомобили, където вече се използва такова нещо. Например, в Германия има такава система. Това, което ми харесва е, че тази система дава възможност да си комуникират различни е, оператори на съобщения. Две години, доколкото разбирам, остават, е, докато това стане задължително. По този начин ще интегрираме допълнително нашите граждани. Европейската комисия трябва да направи всичко възможно, за да може своевременно да бъде приложено всичко това. Госпожа Зита Гурмай. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Поздравявам докладчиците Общата ни цел е, е животоспасителните системи е, в е, автомобилите, а именно електронната система за спешно повикване да бъде включена във всички пътнически автомобили. По-настоящем по-малко от 1% от автомобилите в Европейския съюз е, са оборудвани с такова автоматично устройство за повикване. То струва по-малко от 100 евро на автомобил, а може да е, доведе до спасяването на хиляди човешки живота годишно. Европейският парламент призовава комисията да внесе законодателство за задължително оборудване на превозните средства с такива устройства до 2015 година. А безплатният достъп до тази система би следвало да бъде право на всеки европейски гражданин. Благодаря. Госпожа Синклер има думата. Ако госпожа Синклер не е тук, както очевидно се оказва, госпожа Заборска pojednáva o veľmi dôležitom probléme. Новим системом... Благодаря, господин председател. Темата на доклада е много важна. Новата система за спешни повиквания би следвал да доведе до спасяването на живота на максимален брой европейски граждани. Допълнителната стойност на една европейска система за спешни електронни повиквания ще зависи от отговорното и отзивчиво отношение на държавите членки – какво е направила Словашката република в тази връзка? Изработили сме национална програма за обучението на специалисти по неотложни спасителни работи. Професионалната квалификация на служителите е от съществено значение за правилното функциониране на системата. Наред с техническите познания, специалистите получават сведения и по чужди езици, доколкото това е от съществено значение за контактите в системата. Госпожа Прендергаст. Пътно-транспортните происшествия водят до загуба на човешки живот. Колегите вече подчертаха значението на системата за спешни електронни повиквания е, за предотвратяването на загубата на човешки живот, но за съжаление пропазарният подход, на който се разчиташе до сега, не дава очаквания е, резултат. Така че аз благодаря на колегите докладчици е, за това, че настояват системата да бъде въведена задължително за всички нови превозни средства до 2015 година и да функционира безплатно. Комисията би следвало да предложи законодателство в този смисъл. Особено важна ще бъде системата в отдалечените селски райони. Благодарение на нея времето за реагиране на службите е, за спешна помощ – ще бъде сведено до половината от това, което е днес сега. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тикава има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. През 2010 година близо 31 000 души са загинали в Европейския съюз – повече от милиони и половина души са били ранени е, в повече от 1 милион пътно-транспортни происшествия. Въвеждането на системата за електронни повиквания ще ни даде по-големи възможности да опазим човешкия живот. Особено когато пострадалите нямат достъп до номера за спешни повиквания 112. Държавите членки трябва да изградят инфраструктурата, която е необходима за системата за спешни електронни повиквания. А и системи като Агнес и Галилео биха могли да имат сериозен принос за управлението на пътния транспорт и преодоляването на пътно-транспортните происшествия. Благодаря, господин Сикерски има думата. Очевидно, господин Сикерски се отказва. С това приключват спонтанните изказвания. Комисаря Калас за заключителни думи от името на комисията. Благодаря, господин комисар, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на Европейския парламент и в частност на комисиите по транспорта и по защитата на потребителите и вътрешния пазар на госпожа Сенелова и господин Кок докладчици за отличната работа. Системата за спешни електронни е, повиквания е една от шесте приоритетни линии на действие по е, директивата за транспорта и ще допринесе значителна степен за повишаване на бързодействието и ефективността на спасителните работи. Въвеждането на такава система при оперативна съвместимост възоснова на номера за спешни повиквания 112 е приоритетна задача за комисията. Аз е, приветствам твърдата подкрепа, която ни оказва парламента чрез е, доклада, който ще гласувате утре. След приемането на е, препоръката към мобилните оператори от септември 2011 година, се готвят още две законодателни мерки за да заработи наистина системата ЕКОЛ за спешни електронни повиквания през 2015 година. Работим по проекта нормативен акт за одобряването на типа на устройствата, които да бъдат монтирани в превозните средства. Текстът ще бъде на вниманието на съвета и парламента през едните месеци. Работи се е, също така за усъвършенстване е, техническото оборудване и капацитет на пунктовете за приемане и обработка на такива спешни повиквания. Е, комисията утре ще проведе последната си среща с експертите. Докладът на парламента призовава за задължително въвеждане на системата и хармонизираното и е, реализиране на основата на номера 112. Това е ясно послание към всички заинтересовани страни. Според нас задължителното въвеждане на системата ще даде възможности за економия на финансови средства, а ползата от тази система ще бъде на разположение не само на физическите лица на отделните граждани, а и на деловите среди. Ние ще положим всички усилия, защото елементите на системата за спешни електронни повиквания да бъдат в готовност за работа към крайния срок. Както се препоръчва в доклада, комисията ще организира програми за осведомяване и е, просвещаване на, на обществеността, като е, при това се запази правото на избор на потребителя и лоялната конкуренция. Отново благодаря на парламента за непрекъснатата подкрепа е, за въвеждането на системата за спешни електронни повиквания в интерес на безопасността на движението по нашите пътища и опазването на безценен човешки живот. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Закривам разискванията. Гласуването ще се проведе утре в 12.30. Следващата точка от дневния ред Доклад на госпожа Роди Краца Цагаруполо привлекателността на инвестициите в Европа